Ladies and gentlemen, dear colleagues, we come to our final item of tonight. Е, колеги, стигаме до следващата последна точка днешното заседание. Господин Бютиков е много уважаеми господин, много моля да приключите вашите дискусии за бъдещето на Европа и особено взаимоотношенията Европейски съюз, Саудитска Арабия. И така, добре дошъл, Ваше превъзходителство Адел Ал Джубаир, държавен министр на външните работи на Кралство Саудитска Арабия. Добре дошъл в нашата комисия. Mr. al е it's a pleasure. Господин Аджубей, добре дошъл в нашата комисия, за да обсъдим въпроси свързани с политиката и сигурността в залива. С интерес очакваме да чуем какво мислите по тези събития, тревожни, имайки предвид увеличаващото се напрежение между Съединените щати и Иран. Разбираме наистина, че е много важно за стабилитета на района, както и за света да има деескалация и това е много успешен въпрос. Очакваме да чуем взаимоотношенията ви с Катар коментар. Какво мислите по този въпрос? Съвета за сътрудничество в залива Надяваме се, съвсем скоро ще спомогне за продоляване на кризата, ще се изгради мирно сътрудничество. Искаме да чуем какво мислите по отношение на влушеното състояние в Йемен във връзка с хуманитарната криза, раз, последните развития, какво е положението по места и какъв, каква е възможността да се сложи край на този ужасен конфликт. И накрая бих искал да подчертая, че Европейския парламент следи положението с блогера Раиф Бадауи който е лауреат от 2015 година на наградата Сахаров Свобода на изказа и за четвърти път започна гладна стачка септември 2019 година. И ние продължаваме да настояваме за кралско помилване за него. Заповядайте. Благодаря. Голяма част за мен да бъда отново сред вас с интерес очаквам нашата дискусия. Ще се опитам кратко да направя уведните си изказване. Знае, че времето е ограничено. И регионът ни е много интересен, изпълнен с предизвикателства и е значим. Три религии съществуват в този регион, които обикновено са на три континента. Големи ресурси има при нас големи потенциал и предизвикателства Йем, Израел, Палестина, Ливан, Сирия, Ирак, Иран и действията им. Африканския рок, страните от Сахел, Афганистан, Пакистан, напреженията в Пакистан, Афганистан и проче. Нашата цел е да работим по отношение на всички тези предизвикателства, за да продължаваме да обръща внимание на вътрешното си развитие. Най-важното за нас са хората, за да подобрим тяхното състояние, подобрим развитието на нашата страна. Имаме визия за 2030 година да намалим зависимостта си от нефт. Искаме да отворим нови възможности за инвестиции, младежите, жените, новации, технология и бихме желали да да има образователна система от на световно ниво, да се борим с екстремизма, да има толерантност и умереност, за да има възможност за нашите хо млади хора, 70% от които са 70% са над, е, под 30 годишна възраст е, и те би трябвало да имат възможност да се развиват успешно и да устояват на е, проблемите, които съществуват. Трябва да се стигне и до промяна в обществото. 2030 година споменах и нашата визия с приноса, който искаме да дадем във всички тези области. Десегрегация на публични място, за различни форми на забавление, рекреативна дейност, мястото на жените. Жените вече могат да пътуват без ничие разрешение, както мъжете. Имат достъп до всички всички позиции в обществения сектор могат да получават едни и същи заплати, както и мъжете. Това е част от пазара на труда при нас. И а, ние реформираме нашата образователна система и очакваме, а, че джамиите ще ни помогнат да преодолеем екстремизма да насочи вниманието си към умереност и начина по който изглеждаме пред света да бъдем е, виждани като толерантни, интегриращи съвременно общество, което оп- управмощава, овластява своя народ. И се надявам, че ще можем да се развиваме бързо в тази посока, за да подобрим положението в кралство Саудитска Арабия в интерес на хората. Виждаме и конкретни резултати. Виждаме увеличение в чужестранните инвестиции през последните години Ставаме свидетели на голямо увеличаване на чуждестранни предприемачи, които създават стопанската си дейност в Саудитска Арабия, което наистина показва, че има доверие в саудитската економика и процеса на реформа, както и в бъдещето на страната. Е, Данни искам да съобща относно Министерството на инвестициите и търговията имаме данни, че 55% са жени, които работят. Има инвестиции, е, които възлизат на 39%. Е, и всичко това е изключително важно. Що се отнася до Катар? Вие споменахте този въпрос. Тероризъм и екстремизъм са предизвикателствата. Там се предоставят средства за а, организации терористични, като Хизбола, например, т.е. става въпрос за финансиране на тероризъм Имаме проблеми с Катар в тази насока, за тяхната намеса във вътрешните ни работи и съвсем ясно сме изказали позицията си пред Катар. Надявам се, че те ще променят своето поведение и ще действат като една нормална държава. Имаме проблеми, що се отнася до медийните платформи, които се използват, е, с където се наклажда омраза е, и бихме желали да се елиминираме елиминира този проблем, който за съжаление съществува все още. Очакваме те да променят поведението си, за да се придвижим напред в взаимоотношенията ни. В рамките на съвета сътрудничество в залива, надяваме се, че споразумението ще може да продължи да съществува, за да се минимализира проблема. Тук става въпрос също така и за военно обучение, което не е повлияно от кризата, така че ще направим необходимото конфликта и кризата да бъдат намалени. Или имам предвид, че а, имаме независима правна система, суверенно е решението и трябва да се вземе съответно суверенно решение какво ще се направи от тук нататък. Вероятно ще спра до тук, за да изслушам въпросите ви. Не бих желал да доминирам в а, диалог. Благодаря. Благодаря, господин министър Джубей. И приветствам също така и посланника на а, кралство Саудитска Арабия и имаме по около половин час, за да обменим мнение с нашия гост. Много моля, кажете кой желая думата. Давид Лега най-напред от НП. Михаил Гала first and then... Михаил Гала по-добре най-напред, моля. Um, Благодаря. Добре дошъл, господин министр в нашата комисия. Благодаря ви за обясненията, относно а, а, вашата вътрешна програма. Чувам думите умереност, толерантност. Желая ви късмет в това начинание, особено що се отнася до правата на жените. Бих желал духът на толерантност и умереност да бъде и изнесен – там където Саудитска Арабия финансира строителството на джами и джами е, в други страни. Е, Сараево, Тунис и Сламабад. Няма значение откъдето да се обърна. Хората ми казват, че все още е, има радик радикално въздействие, салафисти, така че ако говорите за умереност и толерантност, бих желал да изнасяте а, е, именно тях и в чужбина. Въпросът ми е свързан не с непосредственото бъдеще и взаимоотношението с Саудитска Арабия и е, тревожно вашето ви съседство, но е, възможно ли е, е да имате нещо, което, например, преди 40 години се случи в Европа? Конференция във връзка с сигурност е, по въпросите на сигурността и развитието и сътрудничеството във вашия регион, например, където да се обхванат всички засегнати държави и да ви е, задължат по този начин да търсите мирно обще бъдеще. Дали това е перспектива, която може да бъде едно предварително предварително условие за успешно развитие, което да бъде от полза за всички вас. Благодаря, благодаря. Мария Арена, моля. Мерси, мерси боку. Благодаря ви. Имам няколко въпроса, свързани с правата на човека. През февруари 2018 година парламентът прие спешна резолюция за положението с защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия и в частност активистите, които в момента са задържани без а, а, присъда и които които са особен обект на критики към Саудитска Арабия. Така че какво смятате за положението на тези активисти? Повечето от тях всъщност се бореха за правото на жените в Саудитска Арабия да шофират. Законът е че беше прият, така че се питам каква ще бъде съдбата на тези активисти. На вторият ми въпрос е свързан с Хаиф Бадауи, лауреат на наградата Сакъл през 2015 година. Той е в затвор в 2012 година и здравословното му състояние се влушава, така че не искаме да бъде освободен по здравословни причини. Какъв ще бъде отговора ви на това искане на Европейски парламент? Следващите два въпроса са по-политически. Единият е свързан с Йемен. 24 милиона а, граждани на Йемен, след които 12 милиона деца зависят от хуманитарната помощ. Разбира се, ние приветстваме споразумението от Стокхолм, а каква ще бъде ролята на Саудитска Арабия за усилията за постигане на траен мир? И последният ми въпрос е свързан с Иран. Какво е отношението на Саудитска Арабия в опитите за децескалиране на напрежението между Съединените щати и Иран? Благодаря. Ирина Фандей за Реню. Много благодаря, Ваше превъзходителство. Е, говоря от името на подкомисията правата на човека, както моята колега госпожа Арина. Що се отнася до е, правата на жените, благодаря за казаното от вас, обаче трябва да упомена и някои подробности. 13 активистки са задържани 2018 година във връзка със своята дейност. И наистина тук има въпрос свързан и дори и след промяната в системата, пет от тези 13 жени остават задържани, включително тези, които изброявам. Е, е We often hear често чуваме е, наистина е, аргументи за сигурност, които обосновават ареста. А, е, март 2018 година са, а, е, срещу тях заведено обвинение за участие в международна организация, като например Amnesty International. На второ място, дали сте разследвали вашите органи а, лошото отношение и мъченията, на които са излагани те и други жени активистки? На трето място, защо на наскоро Сима Янжин са за, е, затворени в е, е, един, единочни кили. Хана Нойман. Thank you, Anas. Благодаря. Както моите колеги много точно посочнаха посочиха конкретни а, случаи във връзка с правата на човека. Искам аз от своя страна да засегна един въпрос, свързан с възможност за положително сътрудничество. Вашето посещение наистина е съвсем навременно, имайки предвид а, факта, че убийството на генерал Сулеймани ни посочиха, че много бързо може да ескалира а, тревожно положението в региона. Има общ интерес. Подобна ескалация да не се случва от отново и бихме е, желали наистина да се успокои това положение. Но конфликтите, които е, всъщност е, са първопричината за убийството на генерал Сулеймани, както и на други случаи и действия в региона наистина продължават да съществуват. Госпожа Могерини участваше в една конкретна конференция, насочена към този процес. Господин Борел сега наистина поема щаветата. И въпросът ми е как оценявате потенциала за подобен регионален подход. Разбира се, това е свързано и с въпроса за надеждата и възможността инициативата да, да бъде поета от иранците. И чух дълъг списък от неща, които бихте желали да постигнете в Саудитска Арабия, включително обно, възобновяема енергийни източници, подобряване положението на жените, подобряване на положението в Йемен сред тях и много други. Наистина списъка е много добър и удовлетворяващ помощи. Бих желала обаче малко да се ускори темпото от ваша лична страна. Да, въпросът ми е как вие и Саудитска Арабия биха сътрудничали, за да може наистина да се ускори темпото. Искам да ви цитирам умереност, толерантност в обществото. Това е наистина едно желание, което споделяме. Благодаря за и Кре. Имате думата. Джефри Фандер Орден. Благодаря ви. Добре дошъл, господине. Наистина, голямата тревога е Иран в региона, а Турция е другата голяма сила на север от вас ключов съюзник на НАТО. Виждате ли някаква възможност за подобряване на отношенията между Саудитска Арабия и Турция? Благодаря. Благодаря. Логлу. Господин Кологолю, вероятно Гуе, на гръцки ли ще говорите? Understands... Ако негово превосходителство разбира гръцки язик, ще говоря на гръцки. Uh, Нека да продължа с английски. Господин министър, казахте някои много е, хубави думи е, към Европейския парламент, насочения също време, но говорите за свобода на изказа, за правата на жените и проче. Има жени обаче в затвора, защото са се борили за правото си идват в Европейския парламент и господин Бадауи, който е, е на който е връчена наградата Сахаров, все още е в затвора. Той е получил най-високата ни награда е, е, за човешки права. Защо се случва това? А в Йемен всички знаем каква хуманитарна катастрофа се случва има конкретна отговорност за тази катастрофа и за участието в гражданската война. Нищо конкретно по този въпрос не казахте и накрая. В този парламент ние се тревожим много по отношение на убийството на господин Кашоги и съдебния процес, който в крайна сметка бе образуван. Така всъщност за нас на практика преки отговорници са ръководителите на кралството за това убийство. Извинявайте, но вие трябва да ни кажете повече за онова, което се е случило. Някакви агенти са обвинени, сякаш действали по свое осмотрение – и заради получените критики Да не дой... Надявам се, никой няма да дойде да ни нареже на парчета заради нашите критики. Благодаря. Е, и това, с това приключва списък е, Лега, Базеско, Петра, Остревичиус. С това приключва списъка сега Давид Лега. Имате думата. Благодаря. Ваше превъзходителство, въпреки процеса в Саудитска Арабия, имаме сериозни тревоги в Европейския съюз относно използването на тези политически средства. Както говорите, като, например, представители на кралското семейство, принц Абдула, ставаме свидетели на дългите присъди, които а, затворници излежават сред тях бадауи за това, че са а, изказвали свободно мнението си. А пък свободата на словото е сред ключовите основи на а, европейския проект. Благодаря, господин Базеско. Добре дошъл, господин министр. Наистина сложен въпрос, но може би ще умеете да отговорите. Голяма битка се води за доминиране в региона между Иран и Саудитска Арабия. В крайна сметка, кои са предимствата на народа на Саудитска Арабия – ако вие и Иран оставате винаги в това, тази надпревара да доминирате в региона. Благодаря. Благодаря, господин Базаскок. Мартин Хауър, моля. Благодаря, господин председател. Господин министр, ваше а, превъзходителство. А, приветствам вашия кораж, че сте тук сред нас и във всеки случай е, е, става въпрос за информация, която е и абсолютно е, ясна, че се затварят, лишават от свобода активисти за това, че искат да говорят свободно. 184 души са ликвидирани, 37 в един ден екзекутирани, много от тях чужденци и а, без а, присъда. Всичко това ни тревожи. Колегата Арена вече засегна въпроса за конкретни а, случаи с жени, а, които са лишени от свобода за предполагаеми престъпления. И Друг колега също спомена и случая за Раиф Бадауи, който остава в затвора. Либералната мрежа саудитска, е, наистина, когато казваме либерална, наистина ме притеснява точно част от е, изказа. Но сега гледам Саудитска Арабия и виждам е, съвременно, умерено общество, както казвате вие. Но това няма да се случи, докато Саудитска Арабия не се е, справи с е, това е, с тази тежка злоупотреба срещу човешките основни права. Това е да, действителност. Тя трябва да се промени. Благодаря, господин Остравачус. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министр в Европейския парламент. Ние приветстваме всеки гост и говорим откровенно с него, във вашия случай също. Много обещания чухме във вашата реч. Желая на вашата страна много положителна промяна към толерантност, умереност и а, уважение към човешките права. Но тъй като нашият а, Носител на Саха... наградата Сахаров Бадауи остава в ареста, очаквайки е, съд. Е, очевидно ние отстояваме позицията си за е, освобождаването му безусловно. Няма да мълчим. Е, желаем всичко най-добро и на държавата ви. В това на второ място, господин министр, много сме удовлетворени да чуем вашето изказване във връзка с съда, бруталното убийство на Кашоги с участието на Судитска Арабия, очевидно. И наистина бруталност срещу това, този човек. Тази бруталност изисква вашия коментар, господин министр. Много се надявам, че ще се съгласите с нас. Европейският съюз е, очаква с интерес евентуално партньорство с Саудитска Аравия, но топката е във вашето поле. Надявам се, че го разбирате. Благодаря. Благодаря, колеги. Благодаря за вашите открити коментари и бележки. Е, ваше превосходителство, имате думата да отговорите. Благодаря. Ще започна с Йемен. По отношение на войната, не ние започнахме. Ние помагахме на Йемен в преходния период, е, имайки предвид убийствата, което бяха извършвани преди това и насилието, на което бяха подложени гражданите. Що се отнася до сегашния президент, знаете, той беше по, по, про, прогонен. Девет месеца след това започна войната. Ние търсихме всякакво възможно политическо решение. Повече от 70 бяха предложени, бяха отхвърлени хутитата. Изпратиха над 300 ракети, използваха над 100 дронове и хутите обсаждат градове, села, съответно хората са подложени на глад. 14 милиарда долара предоставихме като хуманитарна помощ на Йемен. Хутите е, все още използват всичко това за тяхната военна машина. Милиони мини бяха заложени от хитите, които избиха хиляди йеменци невинни. Никой нищо не каза. Тук има нещо фундаментално погрешно с тази картина. Ние с Мартин Грифит се опитваме да намерим политическо решение в Йемен. Работихме по въпросите за деескалирането. Намалени са атаките с ракети около 80% вече срещу Саудитска Арабия. Изграждаме различни мерки, е, обмен на затворници, е, конкретни мерки предприемаме за пристанищата и летищата и търсим практически решения. Но идеята, че Саудитска Арабия е отговорна за ситуацията в Йемен, това не е вярно. Худите започнаха всичко. Те извършиха тези изверства, а не ние. Хората като че ли забравят всичко това. И нещо друго – на което искам да се спра Иран във връзка с една конференция. След 79-та година от Иран не ставаме свидетели на нищо друго, освен на унищожение. Ние подавахме ръка и не стигнахме до, до никъде. Те убиваха наши дипломати. Два пъти атакуваха посолството ни в Иран. Опитваха се да взривят различни съоръжения. Го правиха в Саудитска Арабия. Е, опитват се да дестабилизират Ковейт и Йемен. Разпространяват сектари, секстарианство. И те вярват наистина в принципа за износ на революция. Те не вярват в суверенитет на нациите. а Всичко принадлежи на шията и на шиитите и на Иран. Кой ще приеме всичко това? Те не, не вярват в принципа на ненамесата. Те са най-големия спонсор на тероризъм в света. Ето, за това имаме проблеми с Иран. Там се крие проблема с Иран. И ако иранците променят техното поведение, ще направим и ние същото. Но докато те не предприемат, тогава вече какво ще постигнем от 79-та година? 40 години водим разговори с тях, не стигаме до никъде. Имаме демонстрации, на които ставаме свидетели в, в, в, също така срещу Хизбола. И всичко това е реакция на сегашната политика в Иран. Натискът трябва да продължи и върху Иран, за да може Иран да промени поведението си и да спазва международния ред, които се създадаха след договора от Вестфалия. Хубаво е да седиш в Брюксел и да кажеш, що не седнете да си поговорите и вие. Защото покрай вас не падат ракети, не убиват ваши дипломати, вашите посолства не ги взривяват, няма терористични клетки във вашите страни. Ето това е проблема, който имаме с Иран и това е проблема, който света има с Иран. Има проблем с ядреното споразумение с Иран, има проблем с тероризма, който трябва да спре в Иран, имаме проблем с тяхната програма за балистични ракети. Иранците са тези, които трябва да решат дали искат да бъдат революция, което означава нерационални действия, или искат да бъдат държава. Ако искат да бъдат държава, то тогава трябва да действат като държава, преди въобще да започнем да говорим с тях. Това беше по иранския въпрос. За екстремизма и изнасянето на екстремизма. Имаме НПО, които работят в Афганистан, на Балканите. Установихме, че те са екстремисти и ги спряхме. Криминализирахме финансирането на тероризма и не даваме възможност въобще да се насява омраза и в страната и извън нея. Когато намерим някой, който го прави, го наказваме. Няма значение къде сееш омраза, винаги ти се връща. И целта на тези радикални екстремисти не е Брюксел, а Мека. Ето това е центъра на исляма. Така че за нас да гоним хора, които финансират тероризъм и да сме самодоволни, като целта сме им самите ние, не би било рационално. Работим с нашите партньори по света, за да се борим с това. Имаме проблем с мусулманското братство. Те са по цял свят. Те се опитват да преобръщат правителства, искат екстремизъм. Е, нас ни обвиняват. Въпросите, които говорихте, са въпроси от преди повече от две десетилетия – хората все още не са разбрали как стоят нещата. Ние сме основата жертва и ние сме тези, които водят битката за сърцата и умовете на хората, за да се преборим с екстремизма. The role of Europe is very important in our region. Ролята на Европа е много важна в нашия регион. Имате история при нас, имате огромна економическа мощ, имате политическа мъдрост и във всяка една от сферите, в които обясних в началото, Европа играе своята роля в Йемен, в Сирия, в Ирак, във всички тези сфери. И не само финансово, но и военно. Вие имате мъже и жени, въоръжени, които се борят срещу Даеш – в Сирия и Ирак. Имате мъже и жени, военнослужище, които се борят за стабилност в Афганистан. Имате мъже и жени, военнослужащи, които се борят за да дадат отпор на Боко Харам. Въоръжени европейци се борят срещу пиратите в Аденския залив. Така че вие сте в този регион и трябва да продължите да работите с региона като Европа. Нека сега говорим за правата на човека. Споменах, че случая на Балди е в съдебната система. Нашата съдебна система е независима и ние трудно слушаме лекции за това как съда ни да се държи. Като погледнете вашата история, най-ужасните престъпления в историята са били извършени на този континент. И следствие на тези ужасяващи престъпления, вашите общества успяха да се развият. Демокрацията не е дошла от днес за утре при вас. Върховенството на закона не ви е паднало от небето правата на човека не са дошли от днес за утре. Така те спрете да получавате и започнете да работите с нас. Имаме съдебна система, съдебната система е независима и не даваме възможност на никой да задава въпроси как работи тя. Ние сме суверенна държава, ние не сме някаква измислена държава от третия свят и трябва да се спазват решенията на съда. Що се отнася до Human Rights Watch, цялото ми уважение към тази организация – Human Rights Watch в миналото си противоречеше. Имаше група радикали в началото на 90-те и нас ни обвиниха, че тези радикални ислямисти, ние ги оставяме да го разпространяват езика на омразата. Добре, какво да правим? Да ги спрем ли? Като ги спрем, ни обвинявате, че няма свобода на словото. Не може да правим и двете едновременно. А, работим с Human Rights Watch. Идват няколко пъти в Саудитска Арабия но нищо от това, което виждат, не влиза в докладите им. Трима души са били осъдени на смърт, които са извършили престъпления, когато са били млади, не е вярно. Ние не наказваме някой със смъртно наказание, когато извършва нещо преди 18 годишна възраст. Дори не влиза в затвор. Те влизат в рехабилитационни младежки центрове за 10 години и работим с тях. Но ние не екзекутираме и не налагаме осъдителна присъда, смъртно наказание на лица, които са извършили углавни престъпления преди 18 годишна възраст. Говореше се, че ние ще убием човек, ще едно лице, което е извършило престъпление, когато той стане на 18 години, а това е след няколко месеца. И тук във вашето уважаемо е, парламентарно тяло се възмутихте, а това са само слухове. Това никога не се е случвало. Младият мъж никога не е бил осъждан на смърт. И няма и да бъде осъден на смърт, защото престъплението го е извършил, когато е бил под 18 годишна възраст. Има случаи, в когато има някои, които са извършили престъпление на 16-17 годишна възраст и след това са извършили углавни престъпления на 21 22 годишна възраст. Те са били осъдени за престъпленията, когато са на, за, извършени на 21 22 години. Но медиите и част от тези организации за права на човека сочат предходните им престъпления и казват, Съдят го на смърт за нещо, което е извършил на 16 годишна възраст. Това не е вярно. Връщам се на въпроса за жените. Задържанията. Джамал е, Чахукчи. Много болезнена тема. Огромна грешка, за която ще плащаме години наред. САЩ имаха Граиб дали е знаел а, ръководителя на военните служби в Ирак. Това е американско място за лишаване от свобода. Знаели ли са много хора за тях? Не. САЩ са направили изследване и съответно са подвели под отговорност и са направили мерки да не се появява нов, нов Абугариб. Ето това ще се случи и в нашия случай, през 80-те години на миналия век. Оливер Норс Иран контра. Той смяташе, че Роналд е, Рейган иска да преобори иранците. И какво стана? Отново, следствие, отговорност и процедура да не се случва. Сега ваша работа е да не ми вярвате с цялото ми уважение. Казвам ви как постъпваме. Много е болезнено положението за нас. Е, присъдата на съда излезе. Може би ще има обжалване и ще видим след това как ще мине процеса за убийството на Джамал Хашучи. Що се нас до другите задържани, както казах, с цялото ми уважение не приемаме полуки и някой да ни клати пръст. Ние сме суверена страна, имаме си правна система и ще спазваме законодателството си. И така ще стоят нещата. Ние не ви получаваме за вашето законодателство. Ние не ви говорим за това как се държите с емигрантите или мнозинствата или какво сте правили в миналото. Дори в нашия регион. Вие сте суверени държави и ние сме приятели, ние сме съюзници, работим заедно по важни въпроси, но не може да седите тук и да получавате суверена страна, когато информацията, с която разполагате, не е цялостна и пълна. Това е некоректно, това не е справедливо и не е правилно когато приятели си говорят. Говорят ли на всички въпроси? Господин министър, за отношенията с Турция. Турция е голяма, важна страна в региона. Имаме търговски отношения с тях. Имаме някои проблеми с тях във връзка с влизането им в Сирия. Какво правят в Либия също така. Опитваме се да направим така, че отношенията ни да останат приятелски и Турция да е отговорен участник в региона и да допринася за стабилността. Уважаеми колеги, преди да благодаря на нашия гост,